Последен, е, последния проект от дневен ред, е, който е, е прият според 137, точка 137 от правилника в за поледелни дневния ред. В, за дневния ред във вторник няма изменения. Колкото до сряда, Госпожа Ребека Хаймс ще внесе предложение от е, е, зелените и ГОЕ. Господин председател, дами и господа, още веднъж е, е, внесахме темата за допускане на е, генетично е, модифицираните картофи. След като комисията след като възложи на, на комисаря по е, въпросите на здравето е, да отговаря и за генетично модифицираните организми, аз мисля, че е, би трябвало наистина много внимателно да действаме, когато става дума за разрешаване на м, такива продукти, за пускането им на пазара. Е, наистина скандално е, че е, комисаря е, просто е, пренебрегна е, съображенията на Световната здравна организация, свързана с геномодифицираните картофи. Все още има доста неравно, не, различие в подхода на държавите членки при пускане на такива продукти и е, мисля, че е, дори. Е, въпроса е поставен и пред президента Барозо, е, би трябвало да, разб... да разработим друг е, подход. Какво стана с този подход? Защото е, все повече граждани са против генно модифицираните организми и не трябва наистина да пренебрегваме дебата за и трябва тази седмица да проведем този дебат за пускането на пазара на такива продукти. И и а, е, предлагам да а, е, проведем а, е, гласуване по, е, по единично гласуване а, за, а, на тази тема. За и против. Има ли някой против не, току-що направеното предложение? Да, всеки един от депутатите на политическите групи има възможност да вземе отношение, защото смятам, че въпросът е достатъчно важен и заслужава внимание. Понякога обсъждаме неща, които са много далече от ежедневието ни, а това, което обсъждаме за геномедифицираните организми, ни вълнува нас и нашите избиратели. Така че смятам, че трябва да бъде включено в дневния ред като отделна точка. Благодаря. Благодаря много. Има ли предлож... Е, изказване против това предложение? А, благодаря на колегата за това предложение. Наистина, в много държавите членки се водят много ожесточени спорове по тази тема. През миналата седмица казах нещо и искам да го повторя сега не смятам, че е, трябва сега да проведем бърз един дебат без революция, резолюция, която отново, е, е, от която отново да не произлезе нищо. Смятам, че трябва да възложим на докладчици е, да се занимаят с е, е, техническите аспекти на одобрението и пускането на такива продукти възоснова на европейското право в комисията е взето решение с мнозинство. Но решение от такова значение не би трябвало наистина да бъдат е, оспорвани или е, анулирани от парламента. Целта е да имаме, едно множество, да имаме мнозинство тук. За съжаление, господин председател, е, сега, изчакайте ме още секунда, ще свърша. Целта бъде да постигнем законодателно мнозинство – за да може е, е с това да задължим комисията да, е, да до края на годината да се вземе сериозно с този проблем. И мисля, че това е много по-разумно, отколкото просто е, един безцелен дебат. Благодаря много, господин Шилц. Е, Нека да ви припомня, че е, имате право само в рамките на една минута да се изкажете за или против дадено предложение, така че, моля ви, спазвайте дисциплината, не нарушавайте правилник. И така, чухме предложението на Зелените и на Обединената левица за е, поименно гласуване и е, нека да Преминем към, към това гласуване. Кой е за? Моля, вдигнете ръка. Не, извинете. По именно гласуване гласуваме електронно. сте гласували? Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 82 гласа за, 182 против, 15 въздържали се. Това означава, че предложението се отхвърля и а, дневният ред за сряда остава какъвто беше, без промяна. И така, с това дневният ред за цялата седмица се счита за прият. Следващата точка е декларация на председателя за Международния ден на жената. Дами и господа, уважаеми колеги, Международният ден на жената днес е различен от онези международни дни на жената, които си спомняме поне ние от е, страните от Централна и Източна Европа. Това не са дни, е, в които просто да подаряваме цветя на жените. Това са дни, в които трябва да обсъждаме равнопоставеността между половете, за това, да говорим за това каква помощ се оказва на самотните майки и да се борим срещу насилието срещу жените. Европейският парламент също иска да участва в този дебат. И днес тук Комисията по правата на жените играе решаваща роля в този дебат. През ноември 2009 година приехме резолюция, в която призоваваме държавите членки да се борят срещу насилието срещу жените. Бихме искали Европейският съюз да бъде лидер в тази област за целия свят. Жените имат нужда от повече подкрепа днес. Наясно сме с демографските промени в Европа, но никакви мерки не трябва да се вземат за сметка на жените. Жените трябва да имат възможност да добре да балансират семейния живот с професионалния си живот. За това трябва да се предоставя възможност да, е, да се дават децата на детски ясли и детски градини, но жените, които имат желание да които имат желание да останат вкъщи, да се грижат за децата си, трябва също да бъдат подкрепени чрез е, съответната система за данъчно подпомагане. Дискриминацията трябва да остане в миналото в Европейският съюз. Мъжете и жените са равни във всички аспекти. И Европейският парламент трябва да участва активно в тази борба. Бих искал да пожелая на всички жени в Европейския парламент да не се изблъскват с случаи на дискриминация. И бих искал да пожелая да има все повече депутати жени в Европейския парламент. А сега от името на ЕНП давам думата на госпожа Вортман Кол. Eh, Благодаря, господин председател. Както казахте, Днес наистина е Международния ден на жената. Сто години от е, отбелязването на този ден. Повод ли е това за празнуване?